проучване в обществения сектор. Давам думата на докладчика господин Виса за 5 минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, госпожа Крус не е тук. Тя имаше преживе един инцидент и пожелавам да оздравее бързо, но не съм съгласен с нейното заключение. С колегите Иво Белет и Рут Яроними миналата седмица има е, изслушване по въпросите за радио и телевизионното разпространяване. И интереса от държавите членки беше особено голям. Имаше представители и на сектора конкуренция. Присъстваха и директори на различни дружества за радио и телевизионно разпространение. По отношение на помощите за публично радио и телевизионно разпространяване, не са приемливи тези предложения, защото трябва да си дадем сметка, че става дума за обществен интерес, свързан с държавите членки, а не комисията. В договор от Амстердам има разпоредби в тази насока. Държавите членки организират и разпространяват както смятат те за добре радио и телевизионното разпространяване. Така че принципа за субсидиарност и свободата на държавите членки трябва да бъдат прилагани. Наистина аз се очудвам от пътя, по който е е, поел е, госпожа комисаря. Трябва да има е, независим орган и търговските дружества също имат роля. Питам се дали малките организации са в състояние да платят тези разходи. Това е трудно можем да си представим в някои от малките държави членки. Трябва да се прояви по-голяма гъвкавост. Държавите членки много е, често е, срещат е, затруднения. Е, преди да се е, приемат мерките, трябва да се оцени въздействието върху пазара, дали не се е, дават прекалено много преимущества на конкурентите. Разбира се, в различните държави членки системите се различават. Има различни културни, езикови зони. Това, което се предлага в текста е предложение, което не отчита спецификата, особеностите. И бих искал искал да ви информиран за това изслушване, което се проведе в групата на НП миналия четвъртик. Комисията прие, че трябва да бъде адаптиран текста и а, е, окончателното съобщение трябва да се отложи а, е, след 5 март, защото а, е, ще бъде организирано второ изслушване. И генералният директор каза, че възоснова на тази информация а, би трябвало комисията да изгони, а, да изготви а, нов а, проект а, за текст и е, вие е, разбирате, госпожо е, председател, че комисията е готова да и слуша становището на държавите членки Имам няколко въпроса. Дали комисията ще приеме тази оценка, която се налага или държи на този орган за независим контрол, как ще се гарантира политическия неутралитет. Текста на предложението не означава ли, че ще се прави разграничение между съществуващите служби, новите медии, съществуващите услуги и новите медии и генералния директор по конкуренцията. Та дали комисията е готова да направи ново предложение. Четвърти въпрос. Как комисията ще приложи тези мерки? Готова ли е комисията да включи парламента в работата по преразглеждане на съобщението. Надявам се, че ще има добро сътрудничество между парламента, комисията и държавите членки, така че да постигнем добро съобщение. Госпожо комисар, имате думата. Госпожо председател, както вече беше споменато, моята моят колега, госпожа Круз, имаше претърпя инцидент, така че не можеше да дойде тук. И така, до 15 януари трябваше да се изготви нова, нов проект за публичната разпространение, радиоразпространение. Комитета по радио и телевизия вече взе страна и НП вече проведоха подобен, подобно изслушване миналият четвъртък заедно с Филип Лоу. Този диалог между комисията и парламент е много важен. Ние сме готови да слушаме и да отговаряме на вашите въпроси. Ние също знаем, че парламентът реши през септември 2008, че а, публичните разпространители, радиоразпространители, трябва да участват в нова динамична среда, в която обаче да не се създават предпоставки за отклоняване на обществени средства. Правилата за това радиоразпространение и телевизионно разпространение са много важни. Защото именно то формира европейският обществен пейзаж. Ние се опитваме да затвърдим съществуващите практики, откакто съществува комуникацията, комуникета от 2001 година. Нашето предложение подчертава силно и бързо променящата се околна среда. И имаме за цел да повишим прозрачността и сигурността. Опитваме се да разясним правилата, а именно, че радиоразпространителите трябва да осигурят своето радиоразпространяване, като доставят независима услуга. Това е така наречените Амстердамс, амстердамски тест относно ефектът на национално ниво на обществените медии. Защо имаме такъв тест? Защото имайки такъв тест на национално ниво, ни спестява на места на комисията на такова ниво. Комисията се опитва да има нови ясни разяснения за гражданите в този важен за тях пазар. Комисията счита, че по честите намеси в този сектор – няма да отговарят на духа на субсидиарност. Именно за това искаме държавите членки да споделят отговорността заедно с комисията относно правилата на този пазар. Амстердамският тест ще осигури нови услуги в радио и телевизионното разпространение и ще ограничи едновременно с това вредите за потребителите, както и за медиите. Не можем да се, да се съгласим с това, че този тест няма да е справедлив. Разбира се, всеки тест може да се окаже недостатъчно точен. Но мисля, че този тест е важен. Първо, той, е, той засяга най-вече основните услуги. И също така, за всяка държава членка може да реши дали един, една нова аудиовизуална услуга трябва да бъде тествана по този начин или не. Второ, някои проекти са освободени от теста. И обществените радио и телевизионни разпространители могат да продължат да експериментират с теста. Те са напълно свободни да изберат нужните, адекватни процедури и институциите, които да се занимават с прилагането на теста. И по-малките държави членки, като например Белгия, Ирландия и други, вече прилагат подобен тест. Нека да го споменем. Предложенията за решения, които са намерени в тези страни, са много подходящи. И това не нарушава по никакъв начин свободата на словото. Целта е този тест, както и радиоразпространяването, да отговаря на изискванията на обществото и едновременно с това на изискванията на пазара. Едновременно с това, нека да не забравяме, че тестът при определени условия може да се проведе от самите радио и телевизионни разпространители. Амстердамският тест трябва да бъде считан като шанс, възможност, а не като ограничение. И това е допълнителна сигурност, както за нашите медии, така и за гражданите. Благодаря много, госпожо комисар. Група до Partido Popular Europeu, Democratas Cristãos за демократ. Групата Д. Иво Белът от групата. Три минути имате на разположение. Благодаря много, госпожо, госпожо комисар, колеги, заповядайте. Преди всичко, нека да пожелая на госпожа Крус да дойде скоро при нас. Знаеме, че тя некъде се е плъзнала. Искаме да видим възможно най-скоро госпожа Крус, и пожелаваме всичко най-хубаво за здравето. Ние знаем, че искаме да имаме равни условия за всички участници, както в частния, така и в публичния сектор. Това е от основно значение, за да имаме високо качество на разпространението. Това беше посочено много добре в доклада. Комисията предлага не винаги неща, които съответстват на тези принципи. Този тест, пазарният тест, който се предлага, се, се прилага в Белгия, так вие казахте това, но с повече нюанси ние използваме оценка на въздействието от радиоразпръсквателните компании, но не в съответствие с методите предложени от комисията, така че картината е малко по-различна от тази, която опитах, описахте. Нека да кажа моите проблеми по отношение на това предложение. Основният проблем е, че в съответствие с Лисабонската стратегия много държави членки имат частни и обществени разпространителни компании, но те по някакъв начин а, а, попадат в някаква клопка и не могат да работят както трябва по отношение на иновациите, нови платформи в един по-различен контекст и това струва много пари. Тези инвестиции трябва да бъдат разпространени възможно най-широко, както в частните, така и в а, държавните компании. И освен това, съдържанието на тези платформи трябва да се подобри, за да може да извлекат полза потребителите. Не дайте ме разбира подгрешно. Искаме да има една, един подходящ баланс между държавните и обществените компании. И така, че и двете, двата вида компании да могат да произвеждат качествени програми обществените организации трябва да се отчитат пред обществеността, защото тя ги подкрепи и поддържа. Не мисля, че предложението на комисията е най-доброто в това отношение. Като говорим за BBC, това е британската корпорация, ако погледнете чудесните методи, които те използват при разпространението и които са постигнали, струва ми се, че това е много добър пример пример за бъдеще. Госпожа Катерина Вацели, три минутки от социалистическата група. Много благодаря, господин председателю. Госпожо комисар, за много години. Честита нова година и бързо възстановяване на госпожа Круз след подхлъзването й. Когато говорим за държавна помощ, за телевизионните вериги, става дума винаги за френската инициатива, която започна преди време и след това се разрасна като снежна топка и така всъщност обхваща вече не само Европа като континент, а и целия свят. На европейско равнище преструктурираме в момента начина, на разпределение на телевизионните и радиоуслуги, както и тяхното финансиране. То е изключително важно, това преструктуриране, защото отразява новото ниво на развитие на услугите в обществото на знанието и новите технологии. Това се превръща, разбира се, и в политически въпрос. Очевидно е, че дебата за държавното финансиране на телевизионното и радио предаване е особено изострен при държавните канали и радиостанции, тъй като средствата, финансовите средства продължават да са ограничени, така че е от изключително важно добре да премерим тяхното финансиране в обществено важни предавания, така както това бе определено в Амстердамския протокол. Вече съществува платформа от 2001 година, където се определя ролята на телевизионните и радиопредаванията и тяхната обществено полезна дейност. Така или иначе при държавното им финансиране трябва да очитаме и някои много появили се фактори, някои новоподети инициативи и съответните им резултати, някои от които са нарочно търсени, други спонтанно появили се. Когато говорим за държавни радио и телевизионни предавания, нека да не бъркаме тяхното предназначение и търговската им функция, както и държавното им финансиране. В някои конкретни случаи, както е например френския случай, бе решено да се дръпне шалтера, ако мога така да се изразя, на рекламите в държавните канали. Защото те на първо място трябва да предоставят държавна обществена услуга. Това е водещата линия във френския случай. И в заключение, господин председател, искам да кажа, че би трябвало отблизо да погледнем на начина на финансиране, защото съществува риск за изоставане, както в финансов, така и в законодателен смисъл, защото държавното финансиране на телевизията и радиото представлява международен проблем. Европейският съюз е мастодонт, колос, така че трябва да видим как бихме могли да го превърнем в гъвкава организация. Благодаря ви. От името на либералите и някакви Гуардан Скамбо има думата за две минути. Ще се опитам да съм кратък, господин председателю. И аз искам да започна с пожелание за бързо възстановяване на комисар Круз. Тук вече има разпръсната луга, сол, така че не е хлъзгаво, но явно там, където е ходила тя, не е било така. И така, основният въпрос, на, по който днес водим обсъжданията, има за цел не да му сложим край, да го изчерпим днес, а да му дадем по-скоро начало и да дадем възможност на всички. Защото какво залагаме, какво за какво се борим, за един общ модел, който вече не е такъв какъвто го познаваме и го почертахме, когато говорихме за директивата по аудиовизуални услуги. Те не са това, което бяха на времето. Те са творци на съдържание. Всичко е взаимосвързано, взаимообословено, т.е. дават една държавна услуга, която следва да бъде следва да бъде предоставена по нов начин, не така както се предоставяше тази услуга през 80-те и 90-те години. Така или иначе, това не всичко, което се прави с държавни пари, има държавно предназначение. Именно за това сме обезпокоени, именно за това водим дебат тук, защото държавните телевизии са призвани да запазват нашето езиково и културно многообразие и да дават възможност да живеем в непрекъснато общение. Ето за това тази услуга следва да бъде подкрепена, следва да бъде финансирана. Но но в никакъв случай да не го правим по начин, който да постави, да изложи на е, риск сега съществуващите държавни канали. Благодаря Игнаци, казва председателя. И сега от името на Зелените, Свободен Европейски алианс, госпожа Трупел, една минута и половина. Скъпи колеги, е, комисията има като основна политическа цел да имаме регулация по отношение на разпространяването. Това, което ни се представя, показва, че има някаква цел. Е НП показва, че има доста проблеми, загриженост, които излизат извън сферата на парламента и се намесваме в работата на отделните държави членки. Това е което казва е НП. Би трябвало да имаме някакво равновесие между обществените и частните разпространители. Но в дигиталния век общественото разпространяване, което е за културно разнообразие, за интеграция на обществото, трябва за него да има действително място, за да може да се развива в дигиталния век. И това е упоменато в Лисабонската стратегия. Ако завържим ръцете на обществените разпространелите, то те ще станат като динозавър и няма да могат да се развиват по-нататък. Ако си помислиме какво става по отношение на економическата криза, значи трябва да регулираме пазарите. Те не могат да останат без никаква регулиране. Трябва да има справедливи пазари, които са регулирани и това също се отнася и за взаимоотношенията между публичните и частните радиоразпространения презквателни компании. Ерик Майзер от името на Обединената европейска левица. Omroep de taak om het publiek veelzijdig te informeren. Het bestaan en voortbestaan van die omroep wordt mogelijk. Целта на държавното телевизионно и радио разпръскване има за цел да поддържа равнището на информираност. И за това именно се финансира или чрез данъци, или чрез вноски, членски внос, ако мога така да го нарека, както например случая на Холандия. Целта е тези дружества да се самофинансират чрез ам, търговска реклама или пък чрез продажба на книги или други аудиовизуални материали. По, тези, по този начин те се свързват с а, своите зрители и слушатели си гарантират тяхната преданост. Често, често обаче, от гледна точка на търговците, тези държавни радио и телевизионни канали се считат за конкуренти. Тоест, частният и държавният интерес влизат в стълкновение. Ето защо Европейската комисия е изправена пред необходимостта да отговаря и да задоволява различни видове желания понякога понякога частните търговски дружества са печеливши от съответните директиви, понякога това са държавните канали. Напоследък обаче комисията, комисията бе помолена изрично да прекрати тези злощастни практики, нарушаващи конкуренцията. Благодаря ви. Сега даваме думата на господин Мавро Матис. Крия Питропош. Благодаря, господа комисар. Както казва задалия устния въпрос, И както се каза по време на изслушването в Брюксел миналата седмица, всички заедно трябва да помислим за обществената телевизия, имайки предвид, че това е продукт предназначен за широката общественост и че до голяма степен обществената телевизия върши наистина своята работа. На лице е един истински диалог е, на лице коректно наблюдение на програмите, е, съответстващо на културната традиция на всяка от страните и то е, в името на националното културно-историческо наследство, което е, следва да се запазва предвид напредъка на техническия прогрес. Необходимо е комисията да намери нови начини за опазване на обществения интерес и на обществената телевизия. Поначало нещата трябва да бъдат ясни. Необходимо е да знаем какъв точно е мандатът, заданието на обществената телевизия или радио. Необходимо е финансирането от страна на държавата да бъде напълно прозрачно. И от друга страна не бива различни административни и други разходи, да възлагат прекалено финансово време върху радиоразпръсквателите и, и, и въобще електронните медии обще, от обществен характер. Необходимо е комисията да направи оценка от самото начало. От самото начало комисията следва да упражни контрол върху тази нова конфигурация на мас-медиите, основаващи се на нови технологични решения, имайки предвид, че обществените електронни медии играят определяща роля за опазване на културното и езиково многообразие. И при това е абсолютно необходимо тези обществени организации да разпространяват висококачествени програми. И в същото време, в рамките на лоялната конкуренция, тези обществени организации трябва по един позитивен начин да общуват със своите конкуренти и съответно да се изправят коректно пред предизвикателствата на новите технологии, да отразяват е, големите е, световни събития от обществен интерес, това число е, Олимпийските игри, големите спортни шампионати, което за съжаление в момента не е така, понеже частните електронни медии разполагат с повече пари и могат лесно е, да закупят правата за е, отразяването на тези събития. При това е необходимо гражданите да могат да имат достъп до тези обществено значими събития от световен характер е, чрез обществените електронни медии. Що се отнася до дейностите на, на различните е, електронни е, медии, на частните и на обществените, мненията се е, различават. Нас обаче ни занимавате собствено обществените медии. Благодаря. Госпожа Бадия и Кучет, две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. И аз искам да изпратя моите пожелания за бързо оздравяване на комисар Круз. Искам да направя някои бележки относно прегледа на тази директива за публично радио и телевизионно разпространяване. Това ще ни позволи да приспособим съдържанието на директивата от 2001 година към новите, новите евродирективи, новите законодателни актове, както и развитието на мас-медиите. Разбира се, тези услуги гарантират демократичният и плуралистичен характер на нашия съюз. Имам предвид по, по-точно необходимостта държавите, правителствата да гарантират качеството и количеството на информацията, предоставена от държавните канали, както и липсата на изкривяване на конкуренцията на този пазар. Трябва тези неща да бъдат формално гарантирани и чрез независима външна проверка и наблюдение чрез съответните надзорни органи. Що се отнася до най важните най-важните новости на, това, на тази нова директива, искам да цитирам на първо място гъвкавостта, която които позволяват да бъдат приспособени към държавната уредба на отделните държави членки. И на последно място смятам, че трябва особено внимателно да се отнасяме към факта, че някои услуги от обществен характер могат да бъдат предмо, предмет на економическо правоотношение с гражданите за разлика от досега съществуващия модел. Съответно, това може да доведе до изключване на тези, които не могат да си го позволят. Надявам се, че комисията ще вземе под, влияние тези, под внимание тези ми бележки. Благодаря. Госпожа Инги Ванденбург. Благодаря. Uh, значи, тук въпросът е, е напрежението между обществото и обществените радиоразпръсквателни станции, границите между обществените разпространители и частните и медиите се увеличават все повече. И това особено се забелязва по отношение на новите медии Както казаха някои колеги, обществените компании обикновено са водещите. Водещият актьор в сферата на иновацията, но е ясно, че има влияние, което се минава през границите и в отделните отрасли, медийни отрасли. Така че е много важно да има последователност между общата рапта на, на услугите и радиоразпръскването. Това е много важен проблем, с който сме се занимавали в економическата комисия на този парламент. Особено а, членовете на ПЕС в комисията е, настоявах за по-голяма правна сигурност по отношение на економическите интереси и бихме желали да имаме една рамкова директива и секторно законодателство, което се решава фактически на политическо равнище. Консултациите по отношение на становището, което сега разглеждаме, което ни, което ни беше представено от комисията, може да бъде коментирано до 15 януари. Мисля, че е много важно да има ясен сигнал по отношение на хоризонталната обща рамка. Това ще бъде един много важен инструмент, такива дискусии по отношение на публичното разпространяване да бъдат проведени в един по-широк контекст. Много е важно кой решава правилата, какво е равновесието между отделните е, правила и между интересите на е, отделните компании, на обществото. Този пазарен тест, е, за който се споменава в съобщението, ще даде приоритет на пазарните принципи, на търговските принципи, а не на обществените принципи и загрижености. Именно това е нашето намерение измерение е, по отношение на хоризонталните правила е, и общи економически интерес. Сега съм изненадан, че е, НП се фокусира специално върху този проблем. Те бяха доста колебливи, когато поддържаха нашия апел за една по-обща рамка. Мисля, че това е ясен пример, че в този е, случай с разпространението трябва да имаме една по-широка рамка, която поставя повече ударение върху обществения интерес, защото е, винаги пазарния интерес ще доминира в този тип дискусия. Така че се възползвам от възможността да повторя нашия апел, апел за тази рамка за да можем да се създаде, да се получи пак този баланс в интерес на обществеността. Благодаря ви. Сега две минути. Ван Дербук. Разбира се, общественото разпространение е за разнообразието, културното разнообразие. Не. Това е нещо, което беше казано от самата комисия национално важните е, компании са също така с голямо значение. Но сега имаме нови медийни дейности. Е, а, иначе Брюксел не би могъл да диктува от самото начало как публичното разпространение трябва да, да действа, защото в тази сфера а, националните власти а, имат по-добро, възм, по-добра възможност да решат какво трябва да бъде това разпространение. Мисля, че трябва да избегнем създаването на повече правила, на повече разходи за държавите членки. Аз не мисля, че трябва да правим голямата разлика между старите и новите услуги, защото има много смесица между двете, между едните и другите програми, телевизионни програми и тези услуги. Така че не се отнася само за пазара, а за обществения интерес и обществения интерес на нашите публични компании. Е, а комисията също се придържа към този принцип. В новата верс, версия на становището е, ние се надяваме да видим също отразени тези принципи, особено що се отнася до фокуса ударението върху държавите членки и създаването на подходящи правила, за да се обслужва обществения интерес. Тук и съвета трябва да изиграе своята, своята роля. Благодаря много. Сега спонтанните изказвания по една минутка. Господин Ман. Благодаря много, господин председател. Общественото компания и разпространение не е само фактор. ЕНП миналата седмица в Брюксел дискутира това, е, колко важна беше информацията, колко е разнообразна културната панорама в отделните държави членки е, така че създават се правила, разпоредби, но не можем да имаме някакво цялостно, е, цялостен контрол, мониторинг. Е, задължителни за всички държави членки. Не желаем да има такава бюрокрация. Естествено, трябва да има някакви контролни организации. Съветът фактически оказва влияние и наблюдава е, какви са е, компаниите, дали има нарушение на конкуренцията, лоялната конкуренция. И също така в Хесен, Германия имаме специализиран институт за това. Ние играеме много голяма роля в тази насока. Именно тук са политиците, които играят своята роля. Сузана Ройтова. Една минутка, заповядайте. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с колегите, които заявиха, че държавната подкрепа за обществените електронни медии следва да бъде изяснена в своята уредба. За това призоваваме от известно време ние от Европейския парламент. Но бих искал да осветля и някои други въпроси от неотложен характер, с които комисията би следвало да се занимае максимално скоро. Три проблема бих искала да, да посоча. Първо, необходимо е общите антени е, в етажните собственици да бъдат е, включени сред изключенията по пети член от съответната директива. Това се отнася и за устройствата за цифрово предаване. На второ място необходимо е да подкрепяме координацията между националните съвети за електронните медии, е, така че правилата за обществените услуги да се прилагат по-добре, по-еднообразно и освен това по-добре след да се координира дейността на националните надзорни съвети, е, за да се предотвратява разпространението на съдържание, накърняващо развитието на децата. Благодаря. Сега давам думата на госпожа комисар Василио. Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите за дебата. Аз определено ще осведомя колегата госпожа Крус за него. Позволете ми обаче да коментирам и аз на своя ред някои от вашите коментари. Амстердамският протокол сочи необходимостта е, финансирането да се балансира с държавните помощи е, предвид ефекта върху конкуренцията. И държавите членки следва да подемат инициативата в това отношение, понеже в противен случай ще трябва да действаме ние от Брюксел възоснова на оплаквания, които получаваме. А нашата цел е да дадем на държавите членки повече възможности да развиват е, обществените е, радиотелевизионни е, медии, доколкото, разбира се, се зачитат клаузите на договорите за съюз. Общественото радио и телевизионно разпространение следва да, да продължава да информира, да образова и разбира се да излъчва развлекателни програми. Комисията споделя тези цели, но работа на държавите членки е да определят как да финансират обществените медии. Това е категорично заявено в Амстердамския протокол обществените радиотелевизионни разпространители ще могат свободно да експериментират с нови проекти. Проекто съобщението ясно посочва, че пилотните проекти се изключват от оценка. Ние винаги сме признавали възможността да се предлага финансиране за изпълнение на общественото задание на електронните медии – което да бъде максимално разнообразно по своето съдържание и това ще бъде така и за в бъдеще. Комисията желая също така да гарантира е, едно целесообразно съчетание между държавното или общественото и частното начало. Целта на комисията е обществените радио е, и телевизионни разпространители да се възползват от новите технологии, за да обслужват социалните, културни, демократични потребности на обществото. Амстердамският тест дава възможност на държавите членки да предоставят финансиране е, е, за нови медийни услуги, предоставени от обществените организации. Така ще можем да се адаптираме към промените в динамичната среда на електронните медии. Освен това, в обществен интерес е да се запазят и стимулите за частните оператори. Тоест, новаторството и от страна на едните, на обществените, и от страна на частните оператори е от значение за постигането на лисабонските цели. И не ще и дума, че обществените радио и телевизионни разпространители е, ще запазят свободата си на инициатива да предлагат всякакви нови услуги е, на, е, по търговски начин, т.е. срещу заплащане в бъдеще, без предварителна оценка. Бих искал да ви уверя, уважаеми госпожи и господа депутати, че ние много сериозно гледаме на процеса на, на допитване, преразглеждаме текста, за да отразим основателните възражения. Моля, ще помоля нашите служби да отчитат предложенията на парламента и на държавите членки при преработката на проект. Благодаря. Така, приключваме работата по този устен въпрос, казва председателят. И преминаваме към последната към... точка от дневния ред. Според 45 член в точка 2, която е свързана с кратко представяне на някои